Okay, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. good afternoon. Добър ден, дами и господа. Нека да започваме след обедното заседание. Време е за гласуване. Започваме с създаване на програма за подкрепа на структурните реформи за периода 2017-2020. Днес гласуваме по проекта докладът на Реджис Докладчици са Ламберт Ван Нестерой и Констанца Крел. А господин Цели от програмата. Нашите е, докладчици в Сянка са представили своите е, доклади с 57 предложения за изменения. 204 допълнителни изменения са предложени. 172 изменения са предложени от други комисии. ИКОН е асоциирана комисия. Те предлагат 40 е, изменения. Бюджетната комисия внася 14, е, е, комисията по заетостта 86 по по правило 53+. И други комисии са дали становище. Това е МВ с 29 и 3 съответно изменения. Съгласно процедурните правила и с, съгласно първомощията на тази комисия, съгласно решението на председателския съвет от 4 май, 2016 година една голяма част от измененията внесени са изключителна компетентност на комисията ЕКОН. Не е допустимо те да бъдат гласувани от нас днес. Както е показано в списъка за гласуване, Uh... Е, е, значи, това се отнася до 5 БФ, 7АБ и съображения 2 и 3, които няма да бъдат гласувани от нас. След докладчиците предлагат 28 компромисни изменения. И накрая искам да ви уведомя, че след окончателното гласуване на предложените изменения. Съгласно се гласуваме също така за започването на неформални преговори с съвета и съставянето на екип за преговори. Председателя на комисията, докладчиците, докладчиците в сянка и съгласно горното решение на председателския съвет докладчиците от комисия за етос и комисия по бюджети. И така. Имате думата. Искате? Благодаря, госпожо председател. Не исках да ви прекъсвам, но исках да повдигна процедурен въпрос. По-специално по начина, по който ще гласуваме по този доклад и бих искала да помоля да променим процедурата в, в момента. Ние до сега гласуваме по 73, а би трябвало по, по, по точка 59 от правилника да гласуваме, според мен. А, да преведа доводи за това предложение, защото това ще бъде по-разумно и ще бъде по-добра процедура. Първо, ако имаме силен мандат от, пленарна, от а, пленарното заседание, това ще укрепи нашата позиция по време на триалогът, преговорите с комисията и съвета. Второ, тук участват редица други комисии. Има точки, които са изключително правомощия на комисията по економическите въпроси. И ако направим така, както предлагам, ще вземем предвид техните становища. Трето, изглежда, е, че губим време, тъй като процедурата вече отнема доста дълго време. И тъй като преговорите ще започнат във всички случаи едва през януари, е, и е, декември и януари на пленарните заседания ще имаме възможност да гласуваме по последната точка, ако решим да променим процедурата. Това нещата ще бъдат много по-ясни, по-прозрачни. Мисля, че това е много важно предложение и че трябва да се постъпи по най-демократичния и прозрачен начин възможно. Затова предлагам да променим процедурата. Апелирам за вашата подкрепа. Благодаря. Трябва да кажа, че не съм съгласна с вас по отношение на прозрачността и демократичността. Защото ние е, работим по един извънредно прозрачен и демократичен начин а, по време на дискусията на това досие. А, така беше на всички заседания с докладчиците в Сянка, с тяхно участие и представителите на другите комисии. Знам, че прозрачността е абсолютно необходима в този случай. Вашето предложение е да получим мандат от пленарното заседание. Искам да попитам докладчиците какво мислят по този въпрос, защото това е промяна на процедурата и то в самия и край. Тъй като вие, като докладчик в Сянка, сте имала възможност да обсъждате този въпрос по време на заседанията на докладчиците в Сянка. Процедурата е почти приключила и имаме, остават само две крачки. Преговори и приемане в пленарна зала. И това бих искала да чуя какво мислят докладчиците. Господин Ван Нистерой. Съвсем накратко благодаря за предложението, но не сме съгласни с него. Това трябва да бъде ясно. По време на преговорите, които имахме с докладчиците в Сянка и с представителите на другите комисии. Едно голямо мнозинство от нас се застъпи за тази процедура, а не да искаме мандат от пленарната сесия. Е, значи това би била против женето на всички ни. Е, значи това, което предлагате, няма да бъде прието от останалите е, докладчици. Мнозинството беше против подобен подход. Председателката благодаря, госпожа Крел. Благодаря, госпожо председател. Аз съм е, напълно съгласна с вас двамата. До сега действаме абсолютно прозрачно при преговорите. И мисля, че можем достатъчно силни да отидем на тристранните преговори. А като комисия а, имаме легитимността на демократичната процедура, която сме прилагали. Председателката, благодаря. Днес, както вече споменах, ни предстоят три гласувания, след като приключим с гласуването на списъка. Значи първо измененията, след това законодателното предложение и трето ще гласуваме мандат за преговори. И по време на това гласуване, ако комисията не е съгласна да ни даде мандат за преговори, това ще значи, че ви подкрепят вас, вашето предложение. А сега ще продължим с процедурата, която вече сме започнали и почти наближаваме е нейното този завършек. Вече 8 месеца работим. И предлагам да започнем с гласуване. Във всички случаи първо ще гласуваме измененията. Благодаря, госпожа председател. Не може ли да гласуваме това процедурно предложение сега, а след това да продължим с гласуването? Аз не знам а, каква е точно процедурата, но като искане от моя страна, може би може да гласуваме в комисията и ако мнозинството иска да продължим процедурата, която сме следвали до сега, Добре, ако те са съгласни с това, което аз предлагам, тогава ще преминем към другото предложение. Госпожо Крел. А, мисля, че трябва първо да се гласува предложението на докладчиците. Това е процедурата в парламента, обичайната процедура. Председателката, възнамерявах и аз да кажа това. Първо трябва да гласуваме измененията, внесени от докладчиците. Трябва да гласуваме компромисните текстове и в края ще гласуваме дали даваме мандат на председателя, на докладчиците, докладчиците в сянка и докладчиците от другите комисии да започнат преговори. И именно това ще бъде моментът, когато членовете на нашата комисия могат да решат коя процедура предпочитат. Тоест, сега започваме гласуване по измененията. е оттеглено. 60-то е изменение. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 14 на Екон за, против, въздържали се, отхвърля се. 15 на Екон за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо компромисно предложение. За против, въздържали се, приема се. 163-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 164-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Втори компромис за, против, въздържали се, приема се. Четирнайсто от Комисията по културата за, против, въздържали се, отхвърля се. Трети компромис за, против, въздържали се, приема се. Четвърти компромис. За, против, въздържали се, приема се. Съжалявам, съжалявам, казва председателката. Трябва разделно гласуване. По първата част, кой е за, против, въздържали се, приема се. По втората част, за, против, въздържали се, приема се. Сега пети компромис. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Шести компромис. За? Против? Въздържали се? Приема се. Стигаме до седми. Компромис за против, въздържали се, приема се. Седми компромис нов, за, против, въздържали се, приема се. Сега Екон 37. За, против, въздържали се, приема се. 247 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 63-то на комисия по заето за, против, въздържали се, отхвърля се. А, на комисия по риболов 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 249-то изменение за, против, въздържали се въздържали се, отхвърля се. Осми компромис за, против, въздържали се, приема се. Девети компромис за, против, въздържали се, приема се. Седемдесето за, против, въздържали се, приема се. Десети компромис за, против, въздържали се, Приема се. 11 компромис. За. Против. Въздържали се. Приема се. 258 изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 77 Комисията по заедостта за, против, въздържали се, отхвърля се. 78 на същата за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 на бюджетна комисия за, против, въздържали се, приема се. Тринайсто на бюджетна комисия. Намерихте ли го? Повтарям. 13-то изменение за, против, въздържали се, приема се. 160-то изменение. 160-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 14 на бюджетна комисия. За, против, въздържали се, приема се. 79-то на комисия по заето за, против, въздържали се, отхвърля се. На същата 82-ро за, против, въздържали се, отхвърля се. 83-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 84-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 85-то пак на комисията по заетост. То обаче отпада, тъй като предишните не са прияти и стигаме 261 за, против, въздържали се, отхвърля се. 262 за, против, въздържали се, отхвърля се. Екон 40 за, против, въздържали се, отхвърля се. 263 за, против, въздържали се, отхвърля се. На културата първо, за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо на комисия по заето за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега 61 изменение, за, против, въздържали се, отхвърля се. Второ на културата, за, против, въздържали се, отхвърля се. 62. За, против, въздържали се, приема се. Второ на заетостта, за, против, въздържали се, отхвърля се. И сега 12 компромис. За, против, въздържали се, приема се. Пето изменение на комисията по заето за, против, въздържали се, отхвърля се. 13 компромис за, против, въздържали се, приема се. 78 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 79 за, против, въздържали се, се. Отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, приема. А сега Екон 4 за, против, въздържали се, отхвърли се. 13 компромис. За, против, въздържали се, приема. Приема се. Екон 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. На комисията по заетост компромисно предложение 15 за, против, въздържали се, Две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част на компромисно 15 за, против, въздържали се, приема се. На комисия по заетост 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно предложение 16 за, против, въздържали се, приема се. 17 за, против, въздържали се, приема се. На бюджетна комисия 2, предложение 2, изменение 2, намерихте ли го? За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7, за, против, въздържали се, приема се. На култура 5, за, против, въздържали се, отхвърля се. Осмо за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно, извинява се председателкът, 125 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим? Добре. Моля, изменение 125-то, електронно проверка, начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се. Отиваме на изменение 126-то. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис 18. Ново. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 128. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 129. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. На комисия по заетостта 17 за, против, въздържали се, приема се. На комисия по рибно стопанство за, против, въздържали се, отхвърля се. Отиваме сега на устно изменение от първо. Някой иска ли да го представи? Има ли против устното изменение? Значи гласуваме го заедно с цялото изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Отиваме на изменение. Пада, казва председателът. Компромисно 19, за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на компромисно 20 за, против, въздържали се, приема се. Отиваме на компромисно 21 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 145 за, против, въздържали се, отхвърля се. На комисия по заетостта 22 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 22. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 23. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 24. За, против, въздържали се, приема се. Компромисно 25. За, против, въздържали се, приема се. Отиваме сега на окончателното гласуване на един набор от изменения, електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Поздравление, казва председателката. Гласуваме за законодателна резолюция, електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се със същото большинство. Виждате го, нали? Да, мнозинство. И последното гласуване за междуинституционалните преговори, мандат на екипа за преговори. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се със същото мнозинство. 29 срещу 11. Поздравление на докладчиците. Сега продължаваме с за доклада на господин Ван Вистерой. Инвестиции за работни места, приноса на европейските структурни инвестиционни фондове, член 16. Някой иска ли да каже? Вие искате ли докладчика? Не, благодаря, казва председателката. Започваме гласуването с компромис 1. Кой е за? против, въздържали се, прият, приема се. Компромисно 2 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 4 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 5 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, приема се. Компромисно 11 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 13 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 110 за, против, въздържали се. Трябва да проверим, моля. Проверка на изменение 110, електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Отвърля се. Изменение 111. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. Компромис 15 в две части. Първа част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. Втора част. За, против, въздържали се. Приема се. 121. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Отхвърля се. Искате да проверим ли? Да. Проверяме, проверяваме. Изменение 121. Електронно гласуване. Начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 122. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 123 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 16, 16 две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 143 за, против,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 Приема се. Amendment 197. Who is in favor? 197 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 198 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 207 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 208 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 209 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 217 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 218 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 219 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 227 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 31 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 231 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 33 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 239 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 240 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 241 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 42 за, против, въздържали се, приема се. Отиваме над бюджет 2 за, против, въздържали се, приема се. 246, извинявайте, 247, 247 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 249 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, Приема се. Изменение 4 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но трябва да проверим. Електронно гласуване, четвърто изменение, начало, начало на гласуването, край на гласуването и се отхвърля. Компромис 34. За, против, въздържали се, приема се. Изменение си, за, против, въздържали се, приема се. Компромис 35, за, против, въздържали се, приема се. Изменение и 13, за, против, въздържали се, приема се.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 And it is adopted. It is my mistake. Край на гласуването. Приема се. Извинявайте. Компромис 40. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 36. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 37. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 38. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 33 за, против, въздържали се. Мисля, че е отхвърлено. Изменение 34 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 39 за, против, въздържали се, приема се. Отиваме към а, изменение Employment 7 Employment 7 за, против, въздържали се, приема се. Искате да проверим. Employment 7. Електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. И се приема. Девет. Employment за, против, въздържали се, приема се. Отиваме към Тран 7 за, против, въздържали се, приема се. Отиваме към Тран 10 за, против, въздържали се, приема се. Агри 21 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Агри 21. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Отиваме към компромис. Не, имаме и Агри 30. За, против, въздържали се, отхвърля се. Преминаваме към компромис 41 за, против, въздържали се, приема се. Колд 21 за, против, въздържали се, приема се. И преминаваме към окончателното гласуване, електронно гласуване, начало. Край на гласуването. Докладът се приема. Поздравления за господин Ван Нестерой. Понеже малко работих, още ще... Окей. Окей. Okay. Thank you. Thank you very much. Отиваме на Следващото гласуване. Интегрирана политика на Европейския съюз за Арктика. Гласуваме становището. Докладчик е господин Нилсън. Започваме с компромис. Едно. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 2. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 3. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 4. За? Против? Въздържали се? Приема се. 5. За? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис 6. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Компромис 7. За? Против? Въздържали се, приема се. Компромис 9 за. Извинява се председателката. Коригира се 8 за, против, въздържали се. Компромис 8 е прият. 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9, 10, извинете, за, против, въздържали се, приема се. И отиваме на окончателното гласуване, електронно гласуване, начало, край на гласуването. Становището се приема. Поздравление, господин Нилсън. Сега с това свършваме времето за гласуване. Продължаваме с следващата точка в дневния ред. Първи, първи обмен на становища по инициативата доклад, ни, доклад по собствена инициатива бъдещи перспективи за техническата помощ в политиката на сближаване. Един момент, каза председателката. Okay, can we continue now? Може ли да продължим? Пита председателката. Мисля, че можем. Първо, първи обмен на становище по доклада по собствена инициатива, бъдещи перспективи за техническа помощ политиката на сближаване. Госпожа Томашич е докладчик и тя ще има думата. Благодаря много. Макар и техническата помощ да се използва често в контекста на политиката на сближаване още от 1988 година, нейната роля никога не е подчертавана в Европейския парламент защото това означава харчове, за които няма определена дефиниция. Трудно се оценява важността, а, е, тя е насочена към укрепване на административната сила. И тъй като техническата помощ получава, техническата помощ получава финанси по различен начин, е трудно да получим ясно разбиране за бюджетните механизми и дейностите на финансиране. 2014-2015 разпоредби за техническа помощ въведаха някои новости, особено подкрепа за укрепване на институциите и административния капацитет, също и мерки за идентифициране на приоритетите и за провеждане на реформи. Това са економически и социални предизвикателства за много държави членки. Според регламента член на 18, ресурсите давани за техническа помощ по инициатива на комисията в текущия програмен период са 0,3,5% от което означава увеличение за 0,1% на ниво Европейски съюз подкрепата е сред другите мерки. Укрепване на институциите и административния капацитет за ефективното управление на фондовете. Искам да се възползвам от случая да приветствам механизмите, които изработи Европейската комисия. Една рамка за самооценка и пакта за, интегри... за интегралност на европейските фондове рамката за компетентност и инструмента за самооценка помагат за управление на фондовете и най-добро използване на ресурсите. И те са много гъвкави и ориентирани към клиентите и имат предвид различните структури в държавите членки. Освен това е един пилотен проект за самоконтрол, който използва европейски фондове, ще насърчава използването на този пакт за интегрираност и ще се бори срещу корупцията като инструмент за повишаване на прозрачността, отчетността и повишаване на доверието и по-добрата репутация на институциите ще насърчи и а, а, конкуренцията. По отношение на техническа помощ на а, ниво държави членки, което възлиза на около 10 милиарда евро, това е един инструмент за промяна и ползите от него ще се видят едва в бъдещето, когато реформите вече са в действие. И по тази причина планирането, координацията и прозрачността на техническата помощ трябва да присъстват на всеки етап за да допринесат за административните и структурни реформи в, държавни, в държавите членки. Те трябва да подлежат на мониторинг, а що се отнася до укрепването на а, административния капацитет, използването на средства, никога не е било предлагано на регионално ниво. Това ще рече, че е използвано винаги на национално ниво за обучение на местните административни органи, докато регионалните представители не са имали никакви възможности. Те не са били цел на тази техническа помощ. Надявам се, че ние ще се получим от нашите грешки и ще подобрим използването на техническата помощ. Целта е не просто да се харчат пари, а да се използват за е, към целеви групи, за да се информират е, органите на регионално ниво, на време, за възможностите предлагани от техническата помощ. Така че е, семинарите да създават една добавена стойност и разбира се след това да има и оценка на напредъка. Освен това е много важно да подчертаем в контекста на градския дневен ред, че е, тя може да бъде използвана за всички дейности, свързани с утвърждаване на система и за изпълнение на проекти, докато градовете стават посредници, като също използват и контролират фондовете използват териториални механизми. Конкретна специфи... специфична техническа помощ се изпълнява вече в няколко държави членки и ние имаме голяма информация и трябва ни още по-голяма информация за местното ниво. Един фактор за успех на всяка програма е информираността. Потен, потенциалните а, играчи трябва да имат възможност за такава техническа помощ. Кризата в Европа иска гъвкавост и при разпределяне на фондовете, а това се отразява в управлението на цялата система. В момента член 25 е от регламента може да се прилага само в държави членки с времени финансови трудности. А разширяването на географски обхват в момента се обсъжда в контекста на новото законодателно предложение за структурната, за програмата за помощ на структурната реформа. Тази програма се планира да е допълнение към съществуващата техническа помощ по структурните инвестиционни фондове. Въпросът е как да се гарантира координация между техническата помощ и инициативата на комисията и техническата помощ, която вече се планира в държавата членка. Имаме нужда от по-подробно информиране относно ресурсите, които се дават на държавите членки. И също оценката и да се осигури бюджетна прозрачност. И нека ви кажа, че проекто доклада, който ще който ще бъде представен на 6 февруари 2017 година. И на същия ден ще има а, workshop а, по техническата помощ по инициатива на държавите членки. Надявам се, че ще можете да се присъедините към нас, за да обсъдим тази тема. Благодаря за вниманието ви. Thank you. Thank you very much. Благодаря. Благодаря ви за това, че представихте в проекта доклада. И а, когато го обсъдим, ще вземем решение по него. Гласуването ще бъде през март 2017. А сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Госпожа Бяхти. Най-напред искам да кажа а, добре дошла на госпожа Томашич. И необходимо е да имаме ясна дефиниция на начина по който предлагаме техническа помощ. 10 милиарда е огромна сума. И искам няколко думи да кажа в допълнение към това, което а, докладчика каза, госпожа Томашич. Техническа, докладът ще повлияе върху бъдещето на техническата помощ и а, трябва да обсъдим въпроса. Трябва да обсъдим практични, практически решения. Искам да дам един пример от моята страна. Примерно случаят на а, изпълнение на решенията на Европейската сметна палата се оказва не е достатъчно а, това изпълнение не е достатъчно удовлетворително. А, значи 15 милиона а, допълнителна помощ бяха отредени за допълнителна помощ. Това е, за Гърция е също голямата сума. Така че според мен трябва да има по- специално пригодени инструменти и по-голяма гъвкавост, за да може да се оказва техническа помощ по искане на страните. Затова очаквам обсъждането на въпроса за техническата помощ. Благодаря на госпожа Томаше, и очаквам да продължим да сътрудничим по този въпрос. Госпожа Крел. Благодаря. Трябва да се извиня пред докладчика в Сянка. Не съм достатъчно подготвена, но бих искала да помоля докладчика да изясни още две точки в своя доклад, да ги преработи. Бюджета за техническата помощ беше увеличен, това е необходимо. Мисля, че тук няма никакъв спор. Но там това, което не сме направили, е следното. Принципа на партньорството. Например, да включим големи неправителствени организации в кохезионната политика те да могат да предлагат проекти, да бъдат подкрепени, за да могат да изградят капацитети, за да знаят как се борави с тези фондове. Мисля, че те и без това се занимават с това от много години, но нито държавите членки, нито комисията са се занимавали до сега с това. Второ, има още един проблем по който може би трябва да се търсят нови идеи. Има няколко държави членки, които използват по образцов начин техническата помощ в публичния сектор най-вече. Най-вече е, това са млади хора, учат, те биват научавани как се борави с структурните фондове. След това обаче те отиват в частната економика, защото там им плащат по-добре. Вероятно ще намерим възможност това най-малкото да не може да става веднага. Когато се дават публични средства за обучение на държавни служители, на административни служители, и те веднага след това отидат в частната економика, вероятно това помага на частния бизнес, но не е това първата цел, която ние сме си заложили в кохезионната политика. Смятам, че това би могло да бъде заложено в доклада. Благодаря.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 i fondi ci sono, parliamo per l'obiettivo tematico 11 di circa 5 miliardi di euro, 6,5 con il cofinanziamento nazionale per i paesi dell'Unione Europea. Facciamo 15 miliarda за и ако взема пример за моята страна Италия, то трябва да кажа, че националната програма е за 27 милиона. Но трябва да проверим обаче как се разходват тези пари. Защото имаме национални и регионални програми, които трябва да бъдат организирани по различен начин. Понякога забравяме, като че ли, че е, някои определени средства трябва да е, минат от едно управление към друго, за да бъде по-ефективно тяхното използване. Благодаря. Господин Яковчич, имате думата. Благодаря, госпожо председател. И аз бих искал да поздравя а, госпожа Томачич за подготвени от нея доклад, който съдържа редица интересни хипотези и предложения. Но искам да кажа нещо, което почива на личен опит. Фактът, че аз в продължение на 12 години съм председателствал в Жопалия един орган за управление на местната, местната власт, значи, че съм натрупал доста много опит в това отношение. Мисля, че техническата помощ трябва да бъде по-лесно достъпна за местните е, регионални и локални власти, както искате да, да ги, ги наречете. И това е и се почетава в доклада. От друга страна, много важно е да, да създадем възможности за трансгранична техническа помощ тъй като имаме редица трансгранични програми, много пъти хората нямат, е, липсва им е, достатъчно капацитет или познания, имат нужда да им се помогне. В заключение още един път да благодаря на госпожа Томаши за нейните усилия. Има ли някой друг, който иска да се изкаже? Представителите на Европейската комисия искат ли думата? Благодаря, госпожо председател, че ми не давате думата. Аз съм ръководител на звено, което отговаря за административния капацитет в регионите. Разбира се, когато говорим за техническа помощ, трябва да кажа, че приветствам инициативата на парламента – вече сме провели работна среща на оперативно равнище за обсъждане на този въпрос. Имаме вътрешна техническа помощ, която е на значителна сума, но е много по-малко от техническата помощ, която се предвижда за оперативните програми на страните членки. Значи, какво правим ние като комисия? Вече от няколко години е, сме възприели много по-стратегически подход е, за използване на тактическата помощ. И един от нашите приоритети е изграждането на административен капацитет. Имаме е, партньорски е, инициативи, а, други инициативи, с които а, са предназначени за решаване на този проблем. Имаме пет теми. А, борба с а, измамите, професионално усъвършенстване, размяна на най-добри практики. това са областите, в които развиваме нови инициативи въз основа на нашия анализ. По отношение на външната помощ, която е вградена в, в оперативните програми, са предвидени 10 милиарда. За преговорите 2014-2020 година и очакваме страните членки да обърнат много повече внимание на ключовите области. Така че вече много по-активно участваме в планирането на техническата помощ. Както вероятно знаете, голяма, най-голяма част от парите отиват за човешките ресурси и за техническа помощ. Така че целта ни е да, развие, да разработим план за развитие на човешките ресурси преди да бъдат е, освоявани средствата. Както на е, регионално ниво, така и на междинни нива да се формират партньорства за тази цел. Насърчаваме страните членки да използват техническата помощ, за да изпълняват предварителните условия. А също така отделени са специално средства за борба с измамите и корупцията. А, така че вече се опитваме да използваме а, по един много по-целенасочен начин техническата помощ когато говорим за ако говорим за показатели, те все още не са добре а, развити по отношение на техническата помощ, а, но а, вече имаме, искаме да ни се докладва какви са резултатите от техническата помощ по отделните програми. Очаквам с нетърпение вашите заключения и ще бъда на разположение за въпроси, които има такива. Благодаря. Бихте ли искали да отговорите, госпожо Томашич? Съвсем накратко искам да благодаря на всички за предложенията. И надявам се, че те ще ми помогнат за да направя възможно най-добрия доклад. Най-добрият доклад изобщо от всички. Благодаря. Сега следващата точка от дневния ред. Това е становище на комитет Реги освобождаване от отговорност за 2015 връзка с общия бюджет проекта на ЕС Европейска комисия. Комисията по бюджетен контрол в момента подготвя своя доклад за освобождаване от отговорност на комисията за бюджета за 2015 година. Комисията Реги подготвя своето становище. Аз съм докладчик. За да се вместим в да се местим в графика, трябва да гласуваме становището си на 24 януари 2017 година. Докладчиците в сянка се нуждаят от време за измененията. Затова срокът Срокът за измененията е 12 часа сряда, 12 декември 2016. Ще представя моето становище, което също е включено във вашите материали по а, срещата Реги. Сега ще премина на български. Сме наясно, процедурата по освобождаване от отговорност представлява повод за дискусия в комисията Реджи относно основните предизвикателства по отношение на изпълнението на годишния бюджет на Европейския съюз за политиката на сближаване – Бих искала да представя само някои основни съображения от предложеното становище. Отбелязва се, че през 2015 година нивото на грешки в областта на политиката на сближаване е намаляло от 5,7% през 2014 година на 5,2% през 2015 година, което е резултат от подобряване на системите на управление и контрол – на държавите членки и корективните мерки, предприяти от комисията. Основните източници на грешки са установени отново при прилагането на правилата за допустимост, правилата за възлагане на обществени поръчки и правилата за държавна помощ. Но бих искала да отбележа, че грешките, допуснати през 2015 година, могат също да бъдат коригирани преди приключването на програмите – Комисията следва чрез групата на високо равнище за упростяване да обърне специално внимание за упростяване на националните правила за допустимост, както и да изясни понятието подлежащ на възстановяване данък добавена стойност, като предостави подходящи насоки. Бих искала да подчертая, че държавите членки са представили по-низко равнище на заявки за плащания за възстановяване през 2015 година – отколкото през 2014, което е довело до спад на нивото на неизплатените заявки за плащания в края на 2015 година, както и да посоча риска от закъснения в изпълнението на бюджета 2014-2020 година и по такъв начин рисковете в изпълнението на този бюджет ще бъдат по-големи в следващите години, отколкото за предходния период. Отбелязвам със загриженост, че към края на 2015 година са били определени designated не повече от 20% от националните органи, отговарящи за европейските структурни инвестиционни фондове. В тази връзка се призовават държавите членки да ускорят този процес, а комисията да предостави подкрепа и разяснения за държавите членки. Също така към, юни, към 30 юни 2016 година Директивите за държавните поръчки все още не са били транспонирани във всички държави членки и в тази връзка се призовава Комисията да помогне на държавите членки да увеличат своя капацитет за транспониране на тази директива, както и да изпълнят плановете си за действие, свързани с предварителните условия. В становището се отбелязва ниското ниво на освояване на средствата – за 1025 финансови инструмента, което е било 57% в края на 2014 година и представлява увеличение само с 10% в сравнение с 2013 година. Отбелязва се и коментара на Сметната палата относно удължаване на срока за допустимост на плащанията към крайни получатели в рамките на финансовите инструменти – посредством решение на комисията вместо с изменение на регламента и се изразява загриженост, че палатата може да счете всички плащания след 31 декември 2015 година за нередовни. В становището се отбелязва и предложението за изменение на финансовия регламент, както и предложението за преразглеждане на многогодишната финансова рамка с цел упростяване и повече гъвкавост. Призовава се комисията, всички институции и участващите заинтересовани лица да преразгледат механизма за изпълнение на европейските структурни инвестиционни фондове след 2020 година, като вземат предвид предложенията на групата на високо равнище. И в заключение бих искала да подчертая, че приветствам подхода на Сметната палата с акцент върху резултатите Изчитам, че е добра практика управляващите органи да определят индикатори за резултати, с които да се измерва приносът на проектите за постигане на целите, заложени в оперативните програми. Short... Това беше едно кратко представяне на нашето проекто становище. Сега давам думата на нашия докладчик Сянка, господин Полчак. Имате думата. може би не каз... повикахте мен, може би не съвсем точно моето име казахте. Не, той е първи. Извинявайте, явно сбъркахте. Казахте правилното име, но не се отнасяше за мен. Знам, че вие приемате всички имена, които мога да измисля. Но този път казах правилното име и това беше господин Полчък. Уважаеми колеги, благодаря ви за това проекто становище относно освобождаването от отговорност за 2015 година, така както беше представено от председателя. Това становище отразява добре моето мнение за настоящото положение. То представя настоящите предизвикателства, например забавянето във връзка с програмния период – 2014-2020. Комисария днес също го спомена и това е оправдано от нейна гледна точка. Или пък липсата на изпълнение на директивата за обществените поръчки във всички държави. Това също е много важно. Или пък ниската ставка на възстановяване на средства от страна на контролните органи. Някои коментари. Искам да се съсредоточа върху някои изменения на становището. Броят на грешките е намалял от 2014 година. От една страна това е добре, но си остава на почти същото ниво, като през 2014. Това според мен не е особено добре. Що се отнася за освобождаването от отговорност за 2014, това ми липсва в становището. И би ми се искало да чуя забележка, че не всички проблеми са резултат от измами. В много случаи просто всичко се дължи на липса на информация, познания или някакви осложнения с оглед на правната рамка. Мисля, че трябва да споменем това заради имиджа на регионалната политика. В противен случай обществото може да се занимава само с аспекта на измамите. А нека да не се заблуждаваме, че правната рамка е много сложна и затова може да се получат известни грешки. Това, което ми липсва, е също призив към комисията и регионалните органи, че трябва да гарантират получателите и бенефициентите на европейските фондове да бъдат информирани относно условията за получаване на средства от фондовете. Това е изключително важно, защото това е задължение на комисията и държавите членки. Още веднъж, мисля, че това е много добро становище. Ще се опитам още да го подобря. Разбира се, възоснова и на гласуването в комисията, което очаквам с нетърпение. А сега вие имате думата. Да, ама и моето име произнесохте правилно, за което ви благодаря. Наистина е необичайно. Благодаря ви и поздравления, че произнесохте името ми правилно. И поздравления към докладчика и докладчика в сянка. Мисля, че това е добра новина. Мисля, че това че имаме известно подобрение на ниво държави членки и ниво комисия, що се отнася до управлението, контрола и корекциите. Както се казва във вашия доклад, известен брой грешки могат да се очакват например във връзка с правилата за обществени поръчки. И именно по тази причина смятам, че е важно да отбележим, че има известен прогрес и това да стане на ниво, група на ниво група на високо ниво. Трябва да знаем какви ще бъдат препоръките, какво трябва да се направи и дали тези препоръки са били изпълнени. ние наистина трябва да видим някакви действия и някакъв резултат. Що се отнася до ролята на държавите членки във връзка с упростяването, самите държави членки не искат да се, не искат да се занимават с бюрокрация, с всички тези анализи, проучвания и такива неща. И това е и в областта на обществените поръчки, както чухме във вашия доклад. Директивата за обществените поръчки още не е транспонирана навсякъде. Също така ще кажа, госпожо председател, че наред с гарантирането, че харчим парите правилно и приемането на този доклад за освобождаване от отговорност, трябва да харчим средствата и ефективно. Не е въпроса да похарчим парите колкото може по-бързо. А, а трябва да, се, да трябва да разберем, че освояването в някои държави членки е изключително ниско. 60% от структурните фондове бяха пренасочени. Ето защо трябва да си зададем въпроса какво трябва да се направи да, и да се помогне на регионите и държавите членки, които имат много ниска ставка на освояемост на фондовете. Трябва да се харчат парите и ефективно, разбира се. Това също трябва да се следи, да се гледат резултатите. Да, измерването на резултатите не винаги е лесно, но ние трябва да намерим интелигентен начин – да представяме примерите и да подпомагаме изпълнението. Трябва да продължим дискусиите за кохезионната политика през 2020 година и трябва да изтъкваме доброто харчене на пари от кохезионния фонд. Трябва да продължим с добрата кохезионна политика и до 2020 година. Изключително важно е да демонстрираме, че настоящите програми работят и дават резултат. Благодаря ви, господин Мишич. Заповядайте, вие сте другия докладчик сега. Благодаря, госпожо председател. Подкрепям вашето становище. Има само няколко точки, по които съм съгласна с вас. Важно е комисията да бъде насърчена на ниво експертна група на високо равнище. Трябва да се обърне специално внимание на ревизирането на, мест, на местните системи за контрол. Трябва да се обърне внимание на местните правила, националните на нива за допустимост и държавите членки да ги опростят. Комисията трябва да бъде насърчена да изясни концепцията за ДДС, как а, то може да се възстановява. През 2000 през 2014-2020 е важно да се каже, че по-малко от 20% от националните органи, които отговарят за инвестициите, са изпълнени. Държавите членки трябва да бъдат насърчени да задействат тази процедура и комисията трябва да им помага. Разбира се, необходимо до 30 юни 2016 не всички държави членки не са транспонирали директивата за обществените поръчки и това е недопустимо. Комисията трябва да помага на държавите членки да изграждат своя капацитет за транспониране на директивата и изпълнение на всички условия. Благодаря. Благодаря. Следващия докладчик Сянка, госпожа Дамато. Благодаря, госпожо председател с оглед на освобождаването от отговорност има, най-разли... има още а, точки във връзка с достоверността на кохезионната политика. В различни части на текста се назовава квота на грешките в, рамката на, в рамките на коизионната политика, която трябва да падне. 5,7% през 2013 до 2007 през 2015. 5,2% квота на грешките също не е приемлива. Държавите членки трябва да работят заедно с комисията да увеличат усилията си за подобряване на системите за контрол. Също така и с оглед на отлагането на оперативните програми. Важно е също независимостта на контролните органи. Трябва да има хармонизиране на класификацията за докладване на нередности. Важно е също и изравняването между а, упростяването и изключително тежки административен контрол. Възстановяването на средствата от структурните фондове беше 75% през 2014 и се увеличи с 10% в сравнение с 2013. Важно е също да се следи къде се влагат тези средства, до каква степен това подпомага кохезионната политика на място. Според мен обаче цифрите не говорят достатъчно за себе си. Ако когато говорихте за сметната палата, казахте, че тя работи добре, че нейната практика е добре. Различните административни комисии и органи трябва да дефинират резултатите, какво са успели да, по, да постигнат. Със сигурност ще продължим да работим заедно. Сега давам думата на представителя на Европейската комисия, господин Лопес Санчес. Благодаря много и за това, че пак е, произнесахте и то много добре моето име. Рядко става, казва председателката. Ще се опитам и с е, вашето име <laughs> да бъде така добър, госпожо Михайлова. Благодаря за е, усилието да обобщите всичко в това пространно становище. Отсъмнявам това предизвикателство, защото сте имали трудна задача и ние имаме а, а, подобни трудности. А, това е резултат от дълги години на одит. Мога само да кажа, че комисията гледа много сериозно на освобождаването от отговорност. Това е първа възможност в процес, този процес да присъствам в парламента и да чуем становището на вашата комисия и как ще си а, после, как ще комуникирате вашето становище на финалната дискусия. Ето защо бих искал що така да а, се спра на отделните точки. Някои са, вие ги оценихте като положителни, други не толкова. Те са предмет на обща загриженост по отношение политиката за, на а, кохезионна, на сближаване. Ще започна с първото, което беше положително. Процента на грешки от 5,7 на 5,2 през 2015. И тази ставка на грешките не е станала изведнъж. По-важно е анализ на тенденцията. Тенденцията е положителна. Тя продължава да спада, такава е тенденцията, и това е особено релевантно, тъй като ние приближаваме края на периода. И, и това показва, че тогава, в 2013 година, приключи, е почти наполовина от това, което е било през 2006 година. Тоест една дълга тенденция през годините и в доклада би трябвало да, още по-положително да подчертаете а, това нещо и задоволството ни. А, намаляването а, не само за една година, а една еволюция в намаляването на ставката на грешки и това вече обещава, че при приключването след няколко месеца ще има още по-добри резултати. И както казаха някои от вашите колеги, ние не сме напълно задоволени. Ставката на грешките е все още, процента на грешките още е висок, но той се изчисляваше преди всички контроли да са извършени в комисията и в държавите членки. Така че вече при приключването ще има още корекции и тя ще трябва да спадне така че да ни даде възможност вече да, да ни позволи да приключим програмите. Тоест това не е окончателната цифра, но тя е добра индикация. И аз оценявам вашето заключение и казва, че и искам да подчертая, че нещата са още по-положителни. Друг положителен елемент по точка 2, а това е много важно за нас, защото работата на националните сметни палати една, ни дава най-голяма увереност. те показват едно голямо, значимо подобрение в качеството на работата. И това е добра новина. Защото, нали, знаете, нашите ресурси за провеждане на одите са много ограничени на принципа на един аудит, след това друг. Така че основа за приключването ще бъде наистина а, становището на сметните палати на държавите членки. Всичко това отнема време, защото ние работим с тях, за да гарантираме, че се достига едно ниво, да ни дадат тази увереност, която ни е нужна, за да а, постановим освобождаване от отговорност. Така че това е много важно. А, всички тези източници не са нещо ново, ние работим още по тях, но важността на обществените поръчки тук е по-малка, отколкото в предишни доклади. И аз оттам заключавам, че това е благодарение на плана за действие в обществените поръчки, в резултат от което се подобри целият процес на обществени поръчки. И по-рано беха 40%, сега е по-малко от 50%. И така, мисля, че отново това е една тенденция, която трябва да бъде потвърдена. Отивам на точка 8, за да приключа положителните неща. После вече ще говоря за не толкова положителните. Благодаря много за Омнибус е, и доверието, което давате на ревизираната финанс... ревизирания финансов регламент. Ние положихме много усилия за него. Предложението на комисията бе издадено на 14 септември. Мисля, че предприехме всички стъпки да тръгнем по посока на упростяване и повече гъвкавост. Благодаря много. Сега топката е в полето на съвета и парламента, така че ние очакваме и а, вашата институция да приеме това предложение. И така ще бъде а, възможно държавите членки да използват на новите възможности, дадени от, регу... от ревизирания регламент. Т.е. опции за упростяване, по-голяма гъвкавост при използване на финансовите инструменти. А ние очакваме това да бъде един процес тук в парламента, но също и в съвета за приемане на това предложение. Ние а, потвърждаваме, че много сериозно приемаме а, предложението на групата на високо ниво. Ние, точка 9, ние а, приветстваме а, и подхода, както и новите разпоредби а, по отношение на изпълнението. Така че ние можахме да отчетем по-детайлно как се изпълнява програмата. Сега малко да се спра на не така положителните и а, точки, които са а, и повод за загриженост. Днес е добра дата да дискутираме групата на високо ниво. Аз тази сутрин бях в тази група и обсъдихме с часове всички въпроси на одите и как да организираме процеса на одит в бъдеще. Това е много важно особено на ниво бенефициар, има известни тревоги. И също така открито дискутирахме с, а, как, в а, групата на високо ниво и всички препоръки ще бъдат взети предвид. И нашият комисар ще дискутира и а, въпросите за периода след 20, 2020 година. И когато дойде времето, ние можем да въведем в регламента препоръките на тази група на високо ниво. Не всички елементи изискват законодателни действия и правни промени. И разбира се, от, правилно е, че комисията трябва да поясни идеята си за възстановяване на ДДС без а, а, такова пояснение ние не можем а, да кажем а, дали а, ДДС остава а, подвластно на някои условия. Но законодателът трябва да поясни на държавите членки оттам на бенефициера. И стигаме до най-негативния елемент за бавянията е в периода до 2020 година и така, това, което вие казвате и нашият комисар го обясни тази сутрин, да, много сме загрижени, защото тези забавяния са от, а, важни. Но пак а, палатата направи момент на снимка на 2015 година по 20%. Вие всички го наричате, нали, 20%. Сега сме в по-добра положение. Време, мина време, пред цялата 2016 и имаме а, по, по-голяма част от половината, повече от половината програма вече е определена. Но а, направихме пояснения на държавите членки по точките, които, а, които те, а, имат, по които те имат въпроси. И сега нека също а, да се спрем на нещо, което принадлежи на по-късният период а, на изпълнение. А, но също така и за бъдещето, защо тези а, закъснения в а, определянето а, а, са важни, защото те гарантират по-добро качество така че държавите да имат време да си подготвят системите с силни органи, с изпълнение на някои условия. По отношение на условията ние също ще играем много положителна роля в бъдеще. И ни трябва също а, възможност да оценим как а, се изпълнява програмата а за държавите членки е нужно време за това. Така че тук виждаме и положителен елемент. Трябва, ми, трябва ни възможност за, за това определяне, но аз мисля, че след това вече по време на изпълнението ще, изпълн... ще гарантираме по-високо изпълнение. Ние вече знаем, че по места са води процес на селекциониране, но и че там именно стават нещата, там се случват нещата. Но когато това се преобрази в харчове, в това означава, че не бива да спираме изпълнението и придвижването на средствата към бенефициентите. Тоест, тук ни трябва повече информация, информация на едно ниво, както и в предишните периоди. И ние ще продължим. Вече знаем към кои държави членки сме предвидели целеви целева подкрепа. Има и втора, втори елемент на загрижеността – финансовият по отношение на тези 57% в края на 2015 година, както го даде Сметната палата. Тук пак след още една година а, ние имаме информация за а, края на 2015 75%, т.е. увеличение от предишната година с 10%, сега имаме увеличение с почти 20% от края на 2014 до края на 2015. И според регламента и обясненията, дадени от комисията в основните насоки, че това са парите до 2017 година, така че от 75% се надяваме да стигнем до почти 100%. И конкретни насочени средства за дадени инструменти в конкретни държави членки. И за да приключа по тази точка 7, аз отправих едно искане към вас, към доклада ви, тъй като вие сте отбелязали, как да го наречем, тези а, заключения на Сметната палата по отношение на допустимост и това е, съглас... Комисията не, го, не ги приема тези препоръки, тъй като ние смятаме, че ние имаме правни, е, правни разпоредби, които да е, позволят изплащане до средата на 2017 година доклада, годишния доклад на Сметната палата от 2014 година не бе подкрепен. Препоръките по него не бяха подкрепени нито от комисията, нито от парламента. Така че ние си оставаме на нашето установище, тъй като ние сме, можем да се съгласим, може да не се съгласим и очаквам и парламента да подкрепи комисията да не приеме тези препоръки, защото няма правна основа за тях. Тук ще спра и а, с удоволствие ще отговоря на въпроси. Thank you, thank you. Благодаря, много ви благодаря. А, наистина, проектът доклада е оптимистичен, но не, той не е особено положителен, но не е изцяло оптимистичен. Може би до година колегите, които ще работят по освобождаването от отговорност, ще споменат прогресът направен за 2016 година. Благодаря на всички колеги, които участваха в този дебат. Благодаря за забележките, за предложенията. Очаквам на нашите заседания да докладчите в сянка да продължим работа. Да ви напомня, че 12 декември на обед е срокът за внасяне на предложения за изменения. И така, за това приключваме с тази точка от дневния ред. Днес ще напиша две писма от две служби в парламента. Първо, много е студено тук. И второ, нямаме превод на всички езици. Подкрепите ли ме? Не. Така. Следващата точка от дневния ред. Това е разглеждане на проекта становище, подготвено от господин Омарджи за управлението на риболовните флотове в най-отдалечените региони. Комисията по рибарството прави доклад по собствена инициатива. Ние ще трябва да дадем становище. Господин Же на 10 ноември представи първите си мисли, днес представя проекто становището си. Гласуването в нашата комисия е планирано за феврари до година, а докладът ще бъде прият в Комисията по рибарство през март. Предлагам срок за внасяне на изменения към становището да бъде до петък 9 декември. Господин Омажи, имате думата. Благодаря, госпожо председател. знаете колко важно е въпроса с отдалечените райони. Ние водихме един доста плодотворен дебат, разменихме мнения в началото. Много важни неща бяха казани. Искам да благодаря на всички колеги, които участваха и допринесаха за този дебат. Е, искам да напомня много доброто сътрудничество, което имаме с комисията по рибарство и с докладчика там. Имахме подробни, подробни консултации с комисията по рибарство и успяхме да разгледаме е, всички въпроси за регионалните споразумения и професионалните въпроси, които се засягат. Е, значи предложението, което се прави, е, се, се ограничава до това, което засяга нашата комисия. Тоест да изпратим едно силно послание по отношение на участниците национални и на, по отношение на местната политика за да може да се вземат предвид при, в оперативните програми. И за да има възможност да използваме още по-добре структурните фондове за инвестиране в инфраструктурата в тези райони. Има много искания за такава помощ, напълно легитимни искания, но има вече и съществуващи а, неща, от които могат и трябва да се възползват а, местните общности в най-отдалечените региони. А, става дума за, за рибар, рибарството, което е стълб на местната економика в редица от тези най-отдалечени региони. И а, а, на предишния ни дебат, преди 15 на дни, се оказа, че е, пред нас съществуват и допълнителни възможности за оказване на помощ на тези най-отдалечени региони, за управление на техните рибиловни флотове. Става дума за правила, които поначало бяха разработени преди всичко за Средиземно море и за Атлантическия океан и се оказва, че не са достатъчно пригодни за други отдалечени райони. И затова трябва изцяло да се използват възможностите на член 349 като взимаме предвид специфичните характеристики на всички региони. Ключовият въпрос и главното искане на риболовците в тези райони е регламентацията да им позволи да модернизират и подновят своите риболовни флотове. Има вече по този въпрос становище на Европейската комисия има неодавнасно решение на а, е, съда е, е, възоснова на цитирания член. И възоснова на направените предложения, които, предложения, които смятам са много балансирани и които а, разрешават модернизирането и подновяването на риболовните флотове при условие, че опцият улов ще бъде разтоварван в тези региони, за които става дума. Тоест, да, не се, да се предотврати рискът да, има разнобой между целите на общата политика за рибарство, чиято цел е да помогне на малките риболовни стопанства, на дребните в тяхната конкуренция с големи а, а, риболовни флотове и, и да могат те да създадат в тези най-отдалечени райони един истински пазар на продуктите на рибарството, в който те да участват пълноценно, като може да се изкарват и там прехраната. Като се коригират съществуващите аберации това е основното, в което съдържание на предложенията, които се правят. Също, има също така и въпроса за последователността а, на общото законодателство в това отношение. А, повдигаме а, въпроси, които са до важни и въпроси, които са обсъждани и повдигани от комисията на, по рибарство неведнъж. Опитваме се да помогнем с нашето становище и да обогатим това, което колеги, по което колегите работят. Благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците в Сянка, господин Илон от името на докладчиците в сянка. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Омържи, за вашето изложение. Искам да говоря от името на нашия докладчик Сянка Морис Понга, който е в Нова Каледония, не е в, състояние да присъства днес. Искам да, да кажа, че той поздравява господин Омържи за качеството на неговия доклад за подкрепата, която дава на своя доклад, неговия доклад и преди всичко за подкрепата за възможността да се модернизират и подновят фло, риболовните флотове в най-отдалечените региони. Той би искал да уточни някои въпроси. Първо, да подчертая тясната връзка между устойчивият риболов и продоволствената сигурност. Второ, да напомни необходимостта, да, е необходимо да се създаде инструмент специално посветен на риболова в най-отдалечените региони. Трето, да поиска да се вземе по-добре предвид и да се вземе по-добре предвид интересите на най-отдалечените региони. И накрая пожелание да се пробърди борбата срещу нелегал, незаконния и недеклариран риболов. Господин Ванско. Благодаря, госпожо председател. както го направи преждеговорившият, искам да поздравя колегата Омаржи за неговото проекто становище. Мисля, че през, имаше делегация на комисията по рибарство през миналата година и тя се увери, че е необходимо по-добре да се помогне на а, риболова в тези най-отдалечени райони. Първо да се премахнат а, пречките, на, а, да може пълноценно да се използват възможностите за а, риболов в тези райони. И второ да се използват повече добре възможностите на общностния бюджет за подкрепа на а, рибарството в тези най-отдалечени райони. А, това е а, основното според нас. А, значи, а, да се използват съществуващите възможности за развитие на сектор рибарство. и а, а, реалността а, а, а, на риболова в тези е, райони е, е съвсем различно, отколкото е, условията, в които се развива рибарството в, на континента. Значи трябва да се вземе предвид спецификата на риболова. И както беше посочено през 2013 година по време на нашите преговори и трябва да се модернизира общата политика в областта на рибарството. Трябва да се подчертая днес, че въпреки многото предимства, с които имат тези региони, не може да се възползват от тези предимства, тези на наречени региони в момента. Споделям идеята, че страните членки трябва повече и по-решително да окажат подкрепа на този сектор – защото развиването на риболова в нашите региони изисква а, а, инвестиции в инфраструктурите и създаване на една солидна риболовна промишленост. А, както моят уважаван колега посочи, обновяването на риболовния флот е условие без синекванон без което няма да може да се развива този сектор, да расте и да, добави, да предлага един допълнителен източник на прехрана. Защото положението на рибарите в момента е плачевно. Много от младите напускат региона. И напускат го поради именно това, което посочвам. И е, ще повторя. Член 359 от договора за функциониране на Европейския съюз ни дава правно основание, който дава възможност да адаптираме е, законодателството към специфичните условия на риболова в най-отдалечените райони. Трябва да бъдем амбициозни и да създадем специфични механизми или инструменти, ако щете, за да окажем помощ на риболова в тези най далесни страни, така както го правим в други области. Трябва специален инструмент, който да бъде предназначен за тази цел. а, преди а, в, в, в срока, който беше обявен, а, ще искам да направя, предложа и някои изменения а, към предлаганото становище. Благодаря. Благодаря, господин Благодаря, госпожа председател. Благодаря на докладчика. Ще използвам тази възможност да разширя малко темата групата ЕКАРЕ признава проблемите на най-отдалечените региони, липсата на достатъчно инвестиции, <clears throat> недостатъчни инвестиции през 70-те и 80-те години, и, някои проблеми с общата политика за риболова. Но колкото до решенията ЕКАРЕ, е, има отдавна възражение – срещу а, а, а, използването на член 349 а, а, за подкрепа на конкретни региони от Европейския съюз. защото 345 се отнася за 9 конкретни е, региона. И колегата, както току-що каза, колко специфични, колко различни е, са тези 9 най-отдалечени региона но има и много други региони, които имат подобни характеристики, но които не попадат в обсега на член 345, поради това, че той е дефиниран много тясно, много ограничително. А, това ние намираме за проблем. Бихме искали да подчертаем гъвкавостта, когато предлага Европейският фонд за риболов и морско дело. И онези региони, които вече се радват на значителна помощ, по силата на изключението, което им дава тази възможност. Мисля, че е много важно да се види какво е положението в момента и риболовните флотове в, в, изпълнат, в най-ограничените региони не могат да използват съществуващите възможности, наред с другото, поради световната економическа криза и поради кризата с недостига на гориво. А, ние очакваме да се направи, обележи по-нататъчен напредък в тази област. Комисията не е публикувала доклад за изпълнение през регламента от 2004 във връзка с модернизирането на риболовните флотове. А без този доклад ние не можем да направим преглед на съществуващото положение. Значи, значи по-важно е от обикновено нещо, което редовно казваме, е особено важно в настоящия контекст, да работим с местните общности в най-отдалечените региони, за да сме сигурни, че може да се възползваме оптимално от съществуващият законодателен режим. Трябва да се използват знанията на местните хора, които най-добре познават местната специфика. И накрая. Както казах и по-рано, ЕКАРЕ е, има някои опасения във връзка с изпълнението на програмата, бюрократ, бюрокрацията, която а, съществува и необходима е по-натат, по-голяма гъвкавост, интензивност, интензитета на заменянето на корабните двигатели, а, например. И след като а, днес гласувахме за политиката в Арктика, Днес ни предстои да обсъдим и по-нататък да гласуваме един друг важен въпрос. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Отдалечените региони са важни. То радвам се, че колегата омъжи засегна този въпрос. За нас трябва да бъде ясно, че това са морски басейни, Карибик, Карибите. Те имат и геостратегическо значение. Това придава на Съюза и глобално измерение. Има и морски и природни ресурси, които са много важни. Там се срещат над 50% от биологичното разнообразие по света. Благодаря на колегата за този доклад. Той също е автор и на друг доклад по тази тема. По член 349 от договора, мисля, че това е правно основание, на което можем да се опрем. Докладчикът от Комисията по рибарство каза, че с изключение на няколко големи рибарски флоти със седалище на Канарските острови. Рибарските флоти на тези места се състоят само от малки лодки под 12 метра дължина. Тук трябва да използваме различни финансови инструменти, за да можем да вземем предвид този специален размер на плавателните съдове. През 80-те години съществуваха няколко проблеми, а рибарската флота там а, застарява по-бързо, отколкото в други региони на Съюза. Повечето от съдовете не са годни за плаване, а това се отразява не само на економическата ситуация на риболова и на и здравето на рибарите. Говори се, че до 10 години тази флота ще изчезне най-отдалечените региони и без това са засегнати от най-високо ниво на безработица и ниски инвестиции в риболовната флота. По този начин заедостта може да бъде подобрена. Също така е, рибарите не са достатъчно образовани и не, не могат да се намерят а, е, заместници. Затова смятам, че всичко това трябва да бъде подобрено. Благодаря. Има ли други желаящи да вземат думата? Няма. Давам думата тогава на представителя на Европейската комисия DG Маре, господин Армандо Астодило. Надявам се, че съм и казала името правилно. Благодаря. Ще продължа на испански, защото ми е по-лесно. Благодаря, че ми давате възможност да коментирам до някъде това становище. Това е наистина правно обективен доклад, който беше представен. Разбира се, възникват и други въпроси, които не бяха засегнати в доклада. Например, въпроса на, в рамките на международния дебат, именно финансирането на рибарството и подпомагането на риболовните флотилии. В рамките на Световната търговска организация това е една много щекотлива тема. Комисията разбира затрудненията, които най-отдалечените региони имат. Ето за това и, ние и в миналото разбирахме това много добре. Ето защо те бяха предпочитани и, в, и при предишните реформи. Сега, при тази реформа, в областта на рибарството ще бъдат предпочетени най-отдалечените региони. Но трябва да бъдем внимателни при финансирането. Имаме си работа с международна ситуация, в която от една страна допускаме и предоставяме финансиране, а от друга това би довело до предоставяне на каквото и да било финансиране. Този контекст трябва да бъде разширен и да бъде разглеждан с оглед на международното положение. Госпожа Родос, която ще бъде докладчик на Комисията по рибарство, ние вече и казахме, че сме готови да обсъждаме обективно тази тема, без да бъдем пристрастни. Колкото може по-обективно, за да подпомогнем на най-отдалечените региони, да помогнем на риболовния сектор да продължи да се развива, за да можем наистина да дадем шанс за бъдещето на хората от тези региони. Благодаря. Благодаря, господин Омърже. Дали бихте искали да отговорите? Благодаря. Благодаря на всички. Благодаря на всички, които участваха в този дебат. Ако ми разрешите, ще отговоря първо на комисията. Ако добре съм ви разбрал. Това, което ми казахте, че трябва да се вземат предвид на тър... международно равнище, трябва да се вземе предвид възможностите за субсидиране и финансиране. Не. Това е дебатът, който водим а къде ще стигне този дебат и какви ще бъдат заключенията от него, а, това е един друг въпрос, казва господин представителят на комисията. В такъв случай и аз бих искал да направя един паралел с това, което става в селското стопанство и уязвимостта а, на други а, части от а, економиката на най-отдалечените региони и европейската политика в това отношение. Очевидно, економиката в тези региони трябва да бъде запазена, да не изчезне. Затова са необходими инвестиции. Инвестиции в рибарството в тези региони. Без такива инвестиции няма да спрем отрицателните тенденции. И това е проблема, пред който сме изправени днес. От 1990 година насам Европейският съюз оказва помощ на сектор рибарство в най-отдалечените региони. А резултатът, който ние установяваме, нещо, което всички споделяме, е, това е, че е, тези економически сектор, този економически сектор в тези региони е особено крехък застрашен. Ние а, затова не може да се развива а, този отрасъл, рибарството в тези региони, достатъчно бързо и достатъчно добре. И именно за това са необходими по-нататъчни инвестиции. А, а, вярвам. А, смятам, че и за край най-отдалечените региони на Съюза става дума за последния шанс, последната възможност, която имаме да помогнем на тези региони и на техния на тези, на тези най-отдалечени райони, като се има предвид тяхната а, економическото им състояние. Не може да чакаме още 10 години, за да можем да им инвестираме там и да им помогнем бързо. Затова е необходимо да се вслушваме в техните искания, необходимо е гъвкавост при прилагане на правилата. Необходимо е да им се помогне. Както от страна на комисията, така и очакваме да ни подкрепи Европейския парламент. Необходимо е да се подчертае, необходима е специална, специална, специална регламентация, регламентация – както е има както е има за селското стопанство, така трябва да има и за рибарството. Рибарството е много специфична дейност. И а, по време а, на последната реформа ние бяхме а, интегрирани а, с, други, а, с други дейности. Тоест, рибарството бе интегрирано с други дейности. А, както казахме, необходим е към него специфичен под, подход. А, в този дух ще предложа и изменения. А, особено важно е, е съдържанието, на което е. А, трябва да кажа, че сме още далеч, много далеч сме от а, а, от преодоляване на съществуващите пречки и съществуващите трудности в отрасъла рибарство в най-отдалечените региони. Много въпроси бяха повдигнати. И за това очаквам с а, нетърпение измененията, които ще предложите, те ще бъдат особено важни за а, усъвършенстване на становището. А, познавам а, становището на ЕКР за най-отдалечените региони. Но, ако вие смятате, че е, е, е, съществува възможност да се приемат изключения от изискванията на, 400, на 349 член. Да бъдат в такъв случай да бъде разширен, да бъде разширено приложеното поле на този, на този член. ако може да бъде разширен неговото приложено поле, тогава може да бъдат решени много и от проблемите на най-отдалечените региони. Но това са региони, които са най-отдалечени, по дефиниция най-отдалечени, не само отдалечени, най-отдалечени. И те е, се сблъскват е, с трудности. Е, трудно им е да излизат на вътрешният общия пазар и а, по тях, преди тяхното географско положение и по други причини тези трудности се задълбочават. За тях е необходимо специфично, а, специфичен подход, специфично третиране. И а, а, както се взимат специфик, предвид спецификата на други региони в регламентацията, така трябва да се вземе предвид и а, спецификата на тези най-най отдалечени региони а, и които са заплашени от а, обезлюдяване. Знаете, Реюнион е на 10 000 км от Европейския съюз – и това са факти, географски факти, които са непроменими. Във всеки случай, очаквам с голям интерес вашите предложения. Благодаря ви за участието в този дебат. Благодаря ви за вашата подкрепа. И сигурен съм, че предложенията ви ще бъдат конструктивни и ще помогнат за подобряване на становището. Благодаря. Само да ви напомня, че крайният срок за измененията 12 часа, петък, 9 декември. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Бюджетен контрол доклад по собствена инициатива във връзка с Европейската инвестиционна банка за 2015 година. Ролята на Европейската инвестиционна банка за подобряване на положението през следващите години. Нашият докладчик, господин Яков Чич, ще представи своето проекто становище. Срокът за изменение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 reći da mi je jako drago da sam imao prilike napisati ovaj, ovo mišljenje i rado ću poslušati sva vaša razmišljanja o tome kako u suštini vidite Europsku investicijsku banku danas, jučer, sutra pogotovo i želim naglasiti da je Europska investicijska banka poduprila do sada projekata u investiciju od 77,5 milijardi eura, prije svega u inovacijama, u kad govorimo o srednjim i malim poduzećima, u infrastrukturi, u okolišu. To su naravno značajni novci. S druge strane, EFSI je financirao 126 projekata u iznosu ukupno od 7,5 milijardi eura, što su naravno jedna dodatna sredstva stvaranje jedne vrste sinergije kada govorimo o sredstvima koja su na raspolaganju svim onima kojima su novci itekako potrebni. Međutim, е, htio bih naglasiti da je dosadašnja distribucija разпределянето на фондове на главните бенефициенти и най-големите е, участници в Европейската инвестиционна банка Германия, Франция и Испания – те осигуряват над 50% от финансирането през 2015 година. Новите държави членки са получили по-малко от 20%. Това показва, че новите държави членки се нуждаят от техническа помощ и от повече възможности. Те самите трябва да бъдат по-креативни, за да могат да кандидатстват за фондовете на ЕИБ. Тук виждам необходимост от синергия между Фонда за инвестиции и Европейската инвестиционна банка. Вече говорихме за синергията с структурните фондове в миналото. Мисля, че синергията води до, квали... до качество в този случай. Ейба трябва да вземе участие в този процес. Също така искам да почертая и нещо друго. Инициативата относно малките и средни предприятия. Говорим за 8 милиарда евро заеми. България, Финландия, Италия, Малта, Румъния, Испания и наскоро Хрватска се възползват от тези фондове ние сме дълбоко убедени, че това може да допринесе значително за подобряване на економиката в тези държави, където растежът все още е твърде нисък. И за да приключа, искам да призова колегите от ЕИБ и комисията да продължат да ни подкрепят и да подкрепят местните и регионални органи, защото и те участват в развитието на определени области. Тук, в тази комисия, ние сме запознати с ситуацията. Знам, че някои от колегите, които са тук днес, го разбират много добре. Те знаят какво означава да се подпомагат местните органи. И накрая, нещо, което казвам в становището е, е че ще бъде добре ако в допълнение към инструментите за трансгранично сътрудничество създадем и инструменти за макрорегионално сътрудничество. Ев, Европа се, има регионална стратегия при Балтика, Средиземноморския регион, но няма финансов, финансови инструменти, които да покриват 5-6 държави и а, тази микрорегионална стратегия. Моля ви да вземете предвид това. Това е сериозно. Ние сме инвестирали много усилия в тази стратегия, а сме постигнали много малко резултати. Ето защо мисля, че такава една възможност за финансиране трябва да бъде обсъдена. Няма да ви отнемам повече от времето. Искам да благодаря за вниманието и очаквам а, едно прекрасно сътрудничество с вас. Давам думата на, господин Валкарсел, докладчик в Сянка. Благодаря, госпожо председател. Първо, искам да благодаря на докладчика господин Яковчиш за работата по това становище. Свършената работа, предстоящите неща във връзка с Европейската инвестиционна банка придобиват все по-голямо значение. Тук в комисията ние, разбира се, трябва да проследяваме внимателно тези дейности, както и резултатите. Също така и с оглед на административния капацитет и синергиите между фондовете, както вече каза докладчикът. За мен също е много важно, че инициативата за малки и средни предприятия ще продължи чрез подпомагането на малките и средни предприятия можем да постигнем растеж на економиката, което ще бъде директна последица от нашата политическа работа. Най-важното за нас е да създаваме работни места. В този смисъл чрез предложенията за изменения ще се опитаме да променим текста в тази посока. Благодаря. Благодаря. Следващия докладчик в сянка, господин Люер. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика. Радвам се, че ще работя с него по това становище. 25 минути седях и чаках тази сутрин. Беше ми доста студено, но както и да е, няма проблем с това. Групата на Екаре принципно подкрепя този, този проект за финансова подкрепа с местни средства. След кризата през 2008 има сериозни проблеми обаче с организацията в Европа и ние можем да подпомогнем ускоряването на инвестициите и растежа. Ето защо ЕКАРЕ с разочарование вижда, че между 2014-2015 ще може да бъде направено много повече, че се харчат прекалено много пари и нашата група следи много внимателно тази ситуация през 2016. Има много какво да се направи, за да се създаде а, синергия между Европейската инвестиционна банка и структурните фондове. Групата на ЕКАРЕ ще продължи да настоява двете институции да работят възможно най-тясно с местните органи. Вие това също го споменахте. Споменахте и малките и средни предприятия които може би за пръв път ще получат някаква полза. По този начин ще може да се гарантира, че средствата се насочват целево и ще подкрепят инициативите за малки и средни предприятия. Не трябва да приемаме напредъка за даденост, защото броят на наетите от малки и средни предприятия работници всъщност намалява намалява и процентът на дадени заеми в рамките на Европейския съюз. Ето защо смятам, че тези проекти трябва да донесат необходимия резултат. Че те ще бъдат подкрепени от европейски или националните бюджети. И също така, географското разпределение на заемите трябва да бъде колкото може по-справедливо. държавите, които правят вноски в капитала на банката, те така или иначе подкрепят европейската економика в други сфери на влияние. Например, в Украина. Много от тези, тези решения не бяха взети от банката и ние искаме да насърчим продължаването на тези заеми възможно най-качествения начин. Що се отнася до капиталите Великобритания дава най-голяма вноска и със сигурност Брексит и последиците от него ще насърчат банката да търси нови възможности. Ще се търсят възможности за взаимна изгода и, ще трябва да видим как да се справим с новата реалност. Благодаря. Господин Вон, искате ли да вземете думата като докладчик в Сянка? Да, благодаря. Ние всички подкрепяме Европейската инвестиционна банка и новите финансови инструменти. И а, всички смятаме, че те не могат да заместят а, даването на безвъзмезни помощи макар и голям процент да идва от тях. И затова трябва да сме много внимателни по отношение на разпределението между грантовете и това, което идва от Европейската инвестиционна банка. Това е първата точка. Второ е, че трябва да сме сигурни. и Чухме аргументи да постигнем синергии между ЕИБ е и структурните фондове. Последен добър е, Пример е, имахме а, грантовете дадени за университетите, което беше голям дял от финансирането от страна на инвестиционната банка. Тоест, е, трябва да търсим повече примери като този и да ги насърчаваме. Но мисля, че има още някои проблеми около финансирането и финансовите инструменти а, в миналото ни липсваха някои финансови разпоредби и сега трябва да видим каква е ситуацията. Тя е по-добра, но трябва да работим и а, още повече. Някои от а, фондовете са свръх а, големи, т.е. прекалено много пари. А, и за това трябва да разгледаме и този въпрос. Също броя на проектите. А, също разходите за управление до сега са много големи и а, тук също идват и някои други въпроси, които трябва да разгледаме и решим в бъдещето. Най-вече свръх големите фондове и голямата стойност на управлението. Благодаря, господин Демато. Благодаря. Искам да благодаря на колегата за представянето. И що се отнася до становището, финансовите дейности на ЕИБ, е, имаме някои въпроси по тях. Е, разглеждайки тенденцията е, по отношение на някои тенденции, а също и управлението на рисковете, виждаме бумерангов ефект – ние искаме да се повиши ефективността на Европейската инвестиционна банка. Тя трябва да всява пълна, пълно доверие сред инвеститорите, като гледаме основните инвестиционни проекти, които тя подкрепя. Например, проекта ТАВ в Италия има негативен екологичен и образователен но влияние и също въздействие, също разширението на Миланското метро, което така се получило лоша, лоша слава поради връзки с мафията. И трябва също така да се опитаме да укрепиме и реалната економика. А като имаме предвид подкрепата на Банката за структурните фондове, например, в производството на стомана, както виждам, се, прави, се оказва подкрепа на твърдите горива. Европейската инвестиционна банка уж казва, че е привърженик на възобновяемите енергии. Тогава защо прави подкрепа, дава подкрепа на основни офшорни фондове и предприятия в Марокко, а не прави нищо да насърчава европейските граждани на микрониво да си произвеждат възобновяемо електричество. Благодаря, няма други желания. Сега ще дам думата на представителя на Европейската комисия, господин Рицо. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря много на уважаемите членове на Европейския парламент. По свръхголемите фондове от господин Воган, аз ще ви предоставя писмен отговор за останалите неща. Комисията няма допълнителни коментари. Благодаря много. Благодаря. И така, напомням, че срока за внасяне на изменение – на попладне на 7 декември. Аз ще ви дам думата. В началото още попитах дали можем да променим а, а, срока и да, пост, да сложим а, да го преместим на 20 декември. Знам, че технически това е възможно, така че за нас ще е много важно, ако го направите. Също искам да благодаря на всички, които да оказаха подкрепа на този доклад по отношение на Брексит. Това е интересна тема, защото Великобритания е голям инвеститор в Европейската инвестиционна банка и съм съгласен с вашето виждане. Може би трябва да включим и доклада за 2015. Нещо друго, което искам да кажа на госпожа Дамато за, по отношение на енергийните проекти. Важно е да говорим за източниците на възобновяема енергия и това трябва да се подчертае, защото това е един от приоритетите на ЕИБИ. Така че ако може да ми отговорите на въпроса и да попитате дали може да, отлож... да кажете дали може да отложим. 7 декември а, за това дата, за да могат да бъдат преведени преди коледа. Тъй като имаме такъв график. И това ще е по-добре и за докладчиците в сянка. Но ако... Да, благодаря много. Тя говори, няма микрофон. И после, почти последна точка, почти замръзнахме вече в тази зала, но ако още малко поработим, съвсем ще замръзнем, казва председателката. Господин Ван Нистерой ще ни а, при, а, покажете ли проекторезолюцията за а, това, което бе дискутирано на координа... Накратко. Целта на това, което правим е да изложим а, тази загриженост на нашата комисия, което по време на пленарно заседание. Това е изключително важно, защото виждаме бюджета за 2017 година. Там има а, заключения взети от, а, от съвета. А, нашият бюджет е 24% по-нисък и 7,3 милиарда е бюджета. Но ако В същата година, 2009, а, а в последния период, 14 до 2009-2014, той се коригира оратора. Ако видим третата година, ще видим, че сега положението е много по-лошо. Имаме по-лошо изпълнение, отколкото в тази първа година – така че трябва да направим и изменения в текста, за да покажем в каква ситуация се намираме. И да докажем, че а, нашата комисия не чака а, и иска да наблегне на това, че трябва да се направи нещо по тази ситуация и какъв ще бъде ефекта за следващите години. Ние сме хората, които отговаряме и ние ще бъдем наказани, ако не се справиме. Нямаме друг избор. Т.е. искаме резултати, имаме а, а, въпроси. А, имаме текст, който може да бъде подобрен, изменен И тъй като ние сме хората, които отговарят за това, а, ние трябва да го сторим, т.е. да действаме и да вкараме гола, така да се каже. А, имаме текста с четирте въпроса, дори а, те могат да бъдат малко прередактирани, ако е необходимо. И текста е този, който ще залегне в самата резолюция. Така че това е положението. И, и ако искаме да работим в тази насока, може би вече през февруари да проведим а, а, да проведем една нова дискусия и е, после вече да го внесем в пленарна зала. А от тук някаква новина от мене не сте чули до сега, нали? Благодаря. Да, не сме поика за а, коледа, а, както вие казахте, но може да замръзнем. Благодаря много за вашата презентация. Моето предложение за графика а, по, този, по това досие Днес имаме проекто предложение за резолюция. На 13 декември а, ще имаме а, вече превода и той ще бъде, преводите ще бъдат разпространени. На 19 декември е срока за изменения и в, а, на сесията в Страсбург ще проведем заседание с докладчиците в Сянка и след това на заседанието ни през януари ще гласуваме. Както и въпроса, така и предложението за резолюция. Ако всичко това е за вас а, а, приемливо, може да го а, решим. Бележки някакви? А, да, благодаря. спираме вече. И в точка разни, внимавайте. Нямаме нищо по въпроси разни. Трябва да им ви информирам за следващите заседания. В понеделник, 23 януари, от 3 часа след обед и ще продължи целия ден и във вторник, 24 януари. И така, с това а, закривам а, публичната част на заседанието и продължаваме при закрити врата с координаторите. Така че всички, които не са координатори, моля а, да могат да си отидат.